комисията господин Барозо ще обсъдим какви действия могат да бъдат предприяти в защита на комисар Крус от страна на комисията и от страна на комисията и парламента. Нека обърна внимание и на въпрос, който е източник на голяма загриженост за нас. Става дума за журналист от Саудитска Арабия, Ханскар Кашгави. Той е задържан в Малайзия по обвинения за богохулствени изказвания в социалната мрежа Twitter. Този журналист от Саудитска Арабия е бил екстрадиран в Саудитска Арабия, където срещу него е постановено смъртно наказание. Мисля, че трябва да се уважават религиозните убеждения и свързаните с тях емоции на всеки един отделен индивид. Свободата на вероисповеданието, както и свободата на словото са сред основните свободи, които трябва да бъдат зачитани. Става дума за журналист от Саудитска Арабия, който предстои да бъде екзекутиран в родината си единствено защото е публикувал едно стихотворение. Ще направя всичко възможно, за да предотвратя това. Редица колеги в събота и неделя, както и днес, течение на деня, се обърнаха към мен с информацията, че нидерландската партия ПВВ е открила страница в интернет. На тази страница могат да се внесат оплаквания срещу граждани на източна и централна Европа, които са влезли на територията на страната, възползвайки се от правото си на свободно движение. Ресорният комисар вече се изказа критично във връзка с тази страница. Тя наблегна на това, че гражданите на Европейския съюз могат да се движат и работят свободно в рамките на Европейския съюз. Не мога да кажа нищо точно под тази страница. Ще се запозная с нейното съдържание. В началото на март ми предстои разговор с нидерландския министър-председател господин Рюте ще взема отношение по този въпрос, тъй като съм особено загрижен, включително и след разговора си с госпожа Нели Крус. Благодаря. Има още един е, сайт propoland.net е, и всеки, който има отношение към сайта и който не е съгласен с подобни изказвания, може на сайта ProPoland е propoland.nl Можете да отидете на този сайт и да изразите там мнение в е, положително мнение за работещи. Благодаря, господин Сперони иска думата сега. Президенте, abbiamo sentito la difesa delle espressioni dell'opinione del giornalista е, Господин председател, а, вие защитавате свободата на изявяване на, на саудитският журналист. Но когато става дума за унгарският журналист, трябва да кажем, че ако ще има свобода на словото, трябва да бъде за всички. Председателят, колега, като че не сте ме слушали внимателно, в противен случай нямаше да направите това изказване. Wat collega Wortman Kool net gezegd heeft, eh, ik denk dat het is... Благодаря. В продължение на думите на госпожа Ортман Кол, смятам, че инициативата за вебсайта е отлична, но считам, че парламента трябва също да излезе с публично изявление и да осъди появата на сайта, където се призовават хората анонимно да се оплакват срещу други граждани на Европейския съюз. Ние лично смятаме, че и холандците трябва да се разграничат. Това беше Софи Инетфелд. Председателят, госпожо Фан Интфелд, немалко колеги ми обърнаха внимание на този въпрос. Аз самият не съм запознат със съдържанието на въпросната страница в интернет. Ще се запозная с нея, ще говоря с комисар Рединг, ще помоля и Комисията по граждански свободи да започне работа по проблема. Бих призовал и останалите колеги да се присъединят към казаното от госпожа Ван Интфелд. Можем да отразим това в протокола. Няма други бележки по дневния ред. Започваме работа по него. Първата ни тема е